Good morning, everyone. Добро утро всички. Разпространили сме изменен дневен ред. Ако нямате възражения, приемаме, че е прият. На заседанието на координаторите на 30 август е взето решение за поставянето на срок за изменение и допълнение по предложение на комисията относно Жедневския акт за наименование за происход и географски указания и за действията на Съюза след присъединяването му към акта става дума за обикновена законодателна процедура, не е следователно назначен докладчик по становище, няма и да има проекто становище е, по тези въпроси. Измененията и допълненията, прияти в нашата комисия, ще бъдат е, е, обединени в едно становище от името на председателя. И съответно, крайен срок 25 октомври, 11 часа, Вод в комисия 26 27 ноември и вероятно в правната комисия през януари. Второ, общо заседание на Комисията по селското стопанство, околната среда и промишлеността, транспорта и енергетиката, посветено на горите. По инициатива на Агри, на Комисията по земеделието, е, се предвижда една такава, едно такова заседание, посветено на стратегията на ЕС за горите. На 14 януари до година в Страсбург главната цел е, ще бъде да се даде възможност за размяна на мнение между парламента и комисията, да се надяваме с присъствието на комисаря Холган. Е, някои изменения в нашия собствен график. След обето заседание насрочено за 8 ноември четвъртък, като бе временно уточнена дата, се отменя. Сутрешната част обаче ще се проведе. Проектът дневния ред ще бъде разпространен съответно. По-нататък езиковия режим за днес. 21 езика, с изключение следователно естонски, латвийски и ирландски. Както е обичайно, заседанието се предава на живо в интернет. Протоколите от предходните заседания, ако нямате възражения, се приемат по-скоро. До края на днешното заседание, ако нямате възражения, е, то и протоколите от 9-10 юли и 13 септември съответно разпространени ще се смятат за приети. И така, първата точка от дневния ред по същество, дебат. Имаме две възражения е, по, по правилник, е, е, отнасящи се за генетично модифицирана царевица. Имате го пред себе си, да не, да не изчитам, заглавието е длъжко. Е, имате думата да представите възраженията и тук е, има представители на комисията, на Европейската комисия, които ще реагират. Господин Штес, първо, докладчик. Благодаря, госпожо председател. Не сме, не сме много. Гледам днес тук. Темата е важна и не я разискваме за пръв път. По повод на предходни наши възражения присъстваха повече, проведе се оживен дебат. Това е вече 26-я, 27-я път. И резултатът общо заето е същият. Мнозинството на комисията ни приема и вече на пленарна сесия в Страсбург възражението ни минава с две трети мнозинство. Разговарял съм към днешна дата с всички групи, подкрепили възражението. Става дума за генетично модифициране на царевица от Монсанто Европа. Е, някой става въпрос за смес от 3-4 подвида. Е, тук виждате, имаме възражения по, по различни типове генетично модифицирана царевица. бихме искали да се приемат е, тези възраженията, да, да е видно за всички. Става въпрос за регламент на комисията 1829 от 2003 година. Става въпрос за подновяване на дадено разрешение. Както казах, до сега сме правили 27 успешни е, възражения е, срещу това. Е, то, то е безпредседентно. Такова мнозинство не се постига дори в съвета на министрите. И на 11 септември постоянната комисия е, това по, по комитология в комисията заседава. 14 държави членки е, са се изказали против. Е, имало е съответно въздържали се. А, но, но това е демокрация на дело. Аз, аз не знам дали комисията държи сметка за тези възражения и на парламента, и на министрите на, на държавите членки. Бих искал само да припомня, че тази нашата е, комисия по околната среда към днешна дата е по-скоро Европейската комисия, извинете. Европейската комисия към днешна дата е разрешила повече случаи на внос в сравнение с предходната Европейска комисия. И Агенцията за безопасността на хранителните продукти на Европейския съюз, ЕФСА, признава, че Монсанто е, не е подал конкретна информация за около 14 под комбинации, под, под състава на, на въпросата царевица. Някои от тези, за които се кандидатства, дори още не са пуснати на пазар. Не, става въпрос за 5-6 вида, е, които уж били наред, обаче никакви е, токсикологични тестове не са провеждани. Е, става въпрос за резистентност, съответно, на царевиците на глифозат, на, на амония, на, на други пестициди. И знаем, че става въпрос за токсичност Значи става въпрос за, за, за толерантност на, на хербициди, съдържащи глифозата. Глифозатът е забранен в по-голямата част от света. Е, и според мен, е, ние в своето възражение сме последователни. Да, да, да поддържаме поведение извън границите на Европа, каквото и на наша територия. И аз смятам, че е, Всичко това ще доведе до ръст на производството, особено в Мексико и в Южна Корея. И отново подчертавам, не става въпрос за възражение единствено на Европейския парламент, а и на държавите членки. Е, твърди се, че изпитванията не са проведени публично, дори не са проведени изобщо няма 90-дневни изпитвания за гризачи. Някои държави членки твърдят, че не разполагат с достатъчно информация за евентуални странични ефекти. Няма и план, във всеки случай недостатъчен, за наблюдение на въздействието върху околната среда. И и поради тези недостатъци на предварителната оценка е, и за общественото здраве по, по линия на алергичност и за околната среда, ние възразяваме срещу намеренията да се разреши този внос. Е, значи аз и петимата колеги са вносители на възражението. Твърдим, че комисията е превишила правомощията си в разрез с действащия регламент и не се оказва на висотата за, на, на очакванията за защита на, на човешкото здраве, на, на, на здравето на растенията. И ако се разреши вноса на въпросния сорт, генетично модифицирана царевица, ще се наруши общата уредба на Европейския съюз за хранителните продукти. Както казахме, не са проведени достатъчно изпитвания, да не говорим, че някои от сортовете, за които се кандидатстват, дори още не са произведени. Второто ни възражение е аналогично, но пък в този случай, втория, ЕФСА въобще не разполага с информация, Агенцията за хранителните продукти, в е, съдейство по аналогия с предходни е, искания на Монсанто Европа, твърдейки, че междувременно не са се появили каквито и да било публикации за нараснал риск за безопасността и толкова. Значи, разбира се, ако ти сам не проведеш изпитвания за, за риска, нищо друго не можеш да направиш, освен да вземеш на вяра твърденията на молителя – И отново става дума за глифозата. В Аржентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Филипините, Япония, Южна Африка и Уругвай. И в заключение, госпожо председател, колеги, Установихме неофициални контакти с е, юристи, специалисти по законодателството в тази област и те твърдят, че това, което предлага комисията е проблемно. И конкретно е, на вниманието на присъстващите тук представители на комисията. Въпросът е такъв. Как може да оправдаете? Значи МОН 34, МОН 17, тези препарати, тези, тези комбинации е, царевица, как може да ги е, разрешите за 10 години без отделен разрешителен процес, за всяка една от тях, какъвто се предвижда по действащото законодателство. И това са субкомбинации 10 години ще действа разрешителното. Как така? Очаквам а, мнението на колегите а, и, и с нетърпение вота, който предстои 10 часа. Благодаря. Първият участник в дискусията. Въпреки, че това предаване се излъчва в интернет, дължим да предупредим, че преводачите не виждат какво става в залата на своите монитори. Ето нас става въпрос, е, госпожи и господа колеги, за поредния генетично модифициран продукт на европейския пазар. Е, относителният дял на тези продукти по време на комисията Юнкер расте неимоверно. Наистина, в сравнение с други състави на Европейската комисия, тази комисия разрешава най-голям брой генетично модифицирани продукти. Проди, проди 1, Проди 2, Барозо 1, Барозо 2. Четири предходни състава на комисията са разрешили по-малко, отколкото днешната Европейска комисия. И а, Днес ние разполагаме с солидни аргументи в подкрепа на своето възражение. Ние за пореден път заявяваме, че цялата процедура е антидемократична. Дори председателят на комисията Юнкер го е заявявал още преди 5 години. Той тогава се ангажира да измени процедурата. Но плахи опити. Ние подкрепихме предложение на Европейската комисия в това отношение, но въпреки упростената процедура, комисията все така е длъжна внимателно, щателно да разглежда искания за пускане на пазара на нови генетично модифицирани продукти. И а, начина по който ЕФСА, Агенцията за хранителните продукти, ползва научните изследвания, е не особено целесъобразен. виждахме и сред самите държави членки няма мнозинство за тези генетично модифицирани сортове царевица. Да не говорим за общественото напрежение, което се създава при липсата на прозрачност, а гражданите настояват. Има е, гражданска инициатива в Европейския съюз е, не на глифозата – например, Комисията предлага изменение и допълнение на общата уредба за хранителните продукти. Надявам се Европейският парламент да не отложи разглеждане на този въпрос до следващия мандат на парламента. Това би било скандално. Става въпрос за очакванията на милиони и милиони наши съграждани. Отново, комисията се ангажира да повиши прозрачността на, на изпитванията, към днешна дата твърде много пропуски имаме в това отношение. Комисията трябва сериозно да се слуша в гласа на съгражданите ни и да не разрешава пускането на пазара на такива продукти, скарайки я по-старому, е, е, като знаем, че този установен начин на работа е неприемлив. Какво, какво ме, ме, навежда мен на мисълта, че трябва да, да се спрат е, е, тези опити за пускане на генетично модифицирани продукти на пазара? Ето, най-често се говори, че генетично модифицираните са полезни, защото решават проблема за световния глад. Но хайде да бъдем пределно откровени. Понеже Твърде често ГМО са продукт на интензивно земеделие, което е неустойчиво нито за околната среда, нито за човешкото здраве. С масирана употреба на химикали и фактически по този начин, чрез ГМО, се поддържа доказалото се като вредно и интензивно земеделие. Ние в Европа Нали, знаем, произвеждаме месо нискокачествено и ефтино. Нали, за да е, посрещнем потребностите на, на, на света. Да не говорим, че твърде често се стига до хранителен отпадък. И ние по този начин наливаме масло в, в един огън, който поддържа порочен екологичен кръг. Благодаря. Не виждам. А, да, госпожа Айосо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря от а, името на колегата, който отсъства в момента. Има две основни възражения, свързани с повторната авторизация или авторизацията отново на продукти, които а, съдържат а, а, генетично ГМО царевица. През 2016 и 2018 година са подавани съответно заявки за авторизация и авторизацията, която съществува в момента, не доказва никакви рискове. Извън онова, което обикновенно се цитира по отношение на човешкото здраве и околната среда. Така че, ако действително тези а, данни са налични, те трябва да бъдат предоставени от научните среди. Така че комисията тук не надхвърля своите правомощия. Онова, което науката ни предоставя като факти, би трябвало да го приемем и е, възприемем. И ако не вярваме на Европейския орган за безопасност на храните, тогава защо съществува изобщо той? Е, всички тези обвинения не се подкрепят от фактите. Например, че се стига до повече употреба на глифозат. Това се приема на вяра, без доказателства. Тези видове царевица са устойчиви на конкретни видове паразити и съответно се използват по-малко пестициди, което е положително. И трябва да го кажем в хода на днешния дебат за да се противопоставим на скептицизма, който като учели поставя под съмнение науката. Трябва да се обосновем с научните факти. Благодаря. Благодаря. Комисията има думата. Добро утро на всички. Благодаря, госпожо председател, за дадената ни възможност да отговорим на тези а, две, два проекта за решение. Имаме а, две заявки за царевица. Едната е за нова авторизация, другата е за а, удължаване на съществуваща. Съществ... А, в тези заявки става дума за хранителни продукти и фуражи, а не за а, култивация. Така че подчертавам, че са спазани всички процедурни стъпки, подчертавам всички процедурни стъпки за подаване на заявленията. Има много широка оценка на риска в крайна сметка заключението е положително по отношение на евентуални вредни въздействия върху човешкото и животинското здраве. По същия начин трябва да кажем, че тази царевица генетично царевица ГМО, която се, за която се кандидатства, има доказателства че няма отрицателни въздействия. Така че всички тези въпроси бяха взети предвид и при двете становища няма коментар, който. И това е взето предвид в коментара на комисията. Така че възоснова на всичко това и двете и по двете имаше гласуване на 11 септември 2018 година от Постоянния комитет и Нямаше окончателно становище, което се дължи най-вече на политически съображения и отрицателната нагласа на обществото. Това са причините, поради които държавите членки не можаха да стигнат до някакво окончателно заключение. Така че при спазване на процедурата за комитология, комисията ще предостави решението на 27 октомври в следващия понеделник. Тук бяха повдигнати въпроси в хода на дискусията. Единият въпрос е свързан с продуктите за растителна защита. Искам да подчертая, че приемането на хербицидите залага безопасни максимални нива на остатъчните количества и това е залегнало в съответното законодателство. Законодателството за което залага тези максимални остатъчни количества. По отношение на производството на ГМО в трети страни и повишеното използване на хербициди там. Естествено, решението за този вид производство и съответно използването на хербициди е едно суверенно и изключително право на всяка страна, включително трети страни, които не са обект на европейско законодателство. Така че нека да подчертая, че безопасно за ложените а, гранични стойности а, въжат обаче и а, за потребителите, въжат по, по отношение на потребителите. Така че процедурата е а, променена. Искам да напомня, че комисията представи предложение, което позволява на държавите членки да ограничат ГМО в храните и в фуражите. Това предложение е отхвърлено от Европейския парламент и очакваме да продължим обсъжданията и в съвета. Също така обсъждането по отношение на прозрачността на, на научните изследвания и данните, които а, излизат от различните проучвания. Искам да напомня, че комисията представи предложение в това отношение с цел подобряване прозрачността при оценката на риска, която се извършва от Европейския орган за безопасност на храните. И а, това предложение, естествено, се приема и от съвета, и от парламента. Комисията приема, че дискусиите ще продължат. В заключение, позволете да подчертая, че няма основание да се оттегли това проекто решение, защо, защото то отговаря на законодателството за ГМО а, и комисията изцяло спазва процедурите, и в двата случая. Също така искам да подчертая, че правото на Европейския парламент да анализира тези въпроси е свързано с заложеното в основното законодателство. Така че се надявам, че комисията няма да се налага отново да обосновава необходимостта от приемането на това предложение, но все пак взимам предвид вашите, вашите съображения и се надявам, че с изказването си успях да преодоля страховете. Благодаря ви за участието в дебата. А сега ще направим една кратка почивка до гласуването.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

Mary.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

Good morning, everyone. If you can take your seats, prepare... Моля, заемете местата си, подгответе картите за гласуване, за да започнем с гласуването. Okay, the first vote. Добре, първо гласуваме по предварителното споразумение в резултат на междуинституционалното междуинституционалните договори по отношение на седалището на Европейската агенция за медикаментите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Now we vote on an objection. Гласуваме по възражение по а, изискване 160 за ГМО и така нататък. Електронният, а, електронното гласуване е открито. Заповядайте. And it is closed. Край на гласуването. Приема се. On... Гласуване по възражение отново. Отново по а, 106. отново а, ГМО, МОН и така нататък. Моля, гласувайте. Искате ли думата, госпожа Гарлинг? Да. Да, картата ми не работи, не съм в състояние да гласувам. Моля, опитайте отново. Отново Да, малко бързо остана. затова не можах да се регистрирам. И така, край на гласуването. Приема се. Now we vote on a draft. Проекто становище по междинният доклад за междуна... многогодишната финансова рамка 21-27. Решението е за споразумението по правка първа за против приема се поправка 2 приема се компромис 1 за против въздържали се приема се Amendment 11 in favor.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 Приема се. Втора част по 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля да проверим. Край на гласуването. Госпожа Гърлинг гласува против и така предложението се отхвърля. Компромис Пет. Имаме устни поправки от страна на докладчика. Искате ли да представите своите, своите корекции? Да, само искам да спомена, госпожо председател, че искаме да се да не се споменават агенциите. Всички агенции се споменават а, общо, така че не е необходимо да се прави два пъти и да се прави за отделните агенции по именно. Благодаря ви. Възражения? Възражали се? Възражения срещу а, казаното и така гласуваме по 5 с устната поправка. Трябва да имате 4 възражения. To the oral amendment? На устното устната поправка. Добре, вие възразявате срещу това, че беше направена поправка устно. Добре, гласуваме без нея. А, господин Пека, само вие вдигнахте ръка и затова помислих, че само едно възражение има и го отминах. Искате ли да кажете нещо, господин Пека? Да, извинявайте, аз сбърках. Ще говоря на полски според мен се стигна вече до компромис. И след като е постигнат компромис, по време на гласуването да се правят устни а, поправки а, не е уместно, защото а, когато се говори по компромиса, тези неща би трябвало да се изчистят. При нормалните възражения да, но при вече постигнат компромис, според мен това е недопустимо. Това не е предложение, господин Белет. Това не е предложение от докладчика от друга група в парламента. Вчера имахме обсъждане с другите групи. Освен това не става въпрос за нещо съществено. Това е нещо доста а, второстепенно. Това е един а, езиков въпрос. Тук се изброяват всички агенции. А, ESA, EFSA и така нататък. Така че според мен не е правилно да се споменават само някои от агенциите. Би трябвало да бъдат обхванати всички. И след като обсъждахме въпроса и с другите групи, в крайна сметка въпросът е, е маловажен. Това е предложение на друга парламентарна група. Не е мое предложението. Но все пак го казвам. Добре, колеги. Не оттегляте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 А сега гласуваме по проекто доклада за емисиите на CO2, стандарти за нови тежкотоварни превозни средства. 24 за, против, въздържали се, проверка, моля. Моля, гласувайте. And it is uh, closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ком... Проверка. Проверка на гласуването. Някой поиска ли проверка? Това е компромис, така че нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. страница 4. И гласуваме по 181. Моля, гласувайте. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3А. За, против, въздържали се, приема се. Седма страница, компромис 2А за 2А за Компромис 2А за против въздържали се отхвърля се. Моля проверка. Проверка, моля гласувайте. And it is Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по поправка 29 за, против, въздържали се. Проверка, моля. I was uh, mistaken. Вече направих една грешка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поправка 120, 193, извинете. За против отхвърля се. 194 за против отхвърля се. 195 за против въздържали се отхвърля се. 196 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 2Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 11 страница 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 и Тран 28 за, против, <laughs> въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. И след това гласуваме отделно за поправки. 222, 223 и Тран 27. Моля, гласувайте за, Страница 12. Компромисното, компромисната правка беше отхвърлена и затова трябва да гласуваме всяка от поправките по-отделно. Започваме с 222, 223 и Тран 7. За против отхвърля се по 227, 365 и 367 за против въздържали се, отхвърля се. 228, 230, 368 и 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 369, 371 и 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 219. 219. Отпада. 218 и Тран 26. За, против, въздържали се, отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към страница 17. Поправка 36. За. 36. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис. Социалистите за или против? Е, НП и социалистите са, са против. Така ли? Нека да проверим все пак. Искате ли да проверим по 26? Добре, проверяваме. Моля, гласувайте. Проверяваме по 36. And it is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4А. За, против, въздържали се, приема се. Страница 19. Компромис 4Б. За, против, въздържали се, отхвърля се. 4C за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 358. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 за, против, въздър... да, въздържали се. Е, НП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 315 за, против, въздържали се. Моля проверка на 315. Гласувайте. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се. 316 за, против, въздържали се. Моля проверка на 316. Гласувайте. It's probably the same, but uh, it's closed. На край на гласуването и се отхвърля. Компромис 8А за, против, въздържали се, приема се 8Б. А не отпада. Компромис 9 на 26-та страница. За, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10а за, против, въздържали се, приема се. Следващия отпада и гласуваме по поправка 58 за, против, въздържали се, приема се. 356. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 361 и 362 за, против, въздържали се, отхвърля се. 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. 364 за, против, въздържали се, отхвърля се. 366 и 67 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. Страница 32. 391 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Проверка, моля. Моля, гласувайте. And it is closed. Край на гласуването. Приема се. 75 за, против СНД. Приема ли се? Да, приема се. 2 за, против, въздържали се проверка. Моля, гласувайте. Uh, Край на гласуването. Приема се. Три. Поправка 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. 76 гласуваме ли? Пита председателя. Да, гласуваме само за по първата част. За, против, въздържали се. Проверка, моля. Моля, гласувайте по 76. А, SND was against us. The vote is closed and it is rejected. Край на гласуването. Отхвърля се. Поправка 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5. И тран 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Проверка, моля. По 6. And it's closed. And it is... Край на гласуването приема се 70 и 70, 78 и 79. Отхвърля се. Тран 3 за, против, въздържали се. Приема се. Тран 5. Приема се 7 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 80 за, против, въздържали се. Приема се. Пропуснах ли Тран 4? Извинявайте. Тран 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 е, и Тран 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 и 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се при... Отхвърля се, извинете, Тран 13 за, против, въздържали се, отхвърля се, Тран 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се, Тран 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 107 за, против, въздържали се, отхвърля се, Тран 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13. За, против, въздържали се, приема се. Тран 20. За, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване, моля гласувайте. And is closed. Край на гласуването. Приема се. That was it? Okay. С това приключваме гласуването. Следващата точка в дневния ред е изслушването на доктор Бернар Урл, изпълнителният директор на Европейския орган за безопасност на храните, с цел удължаване, подновяване на мандата му. Той е в залата, така че след 5 минути продължаваме. Uh, След 5 минути той ще бъде на разположение, така че моля, не излизайте.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

Let's start the... Така, да продължим работата си, колеги. Сега ще изслушаме доктор Бернард Урл, изпълнителен директор на ЕФСА, Агенцията за безопасността на хранителните продукти на Европейския съюз, по повод на подновяването на неговия мандат. Понеже управителният съвет на, на ЕФСА е приел решение за подновяване на мандата на Берн Артур на 10 октомври. Първият мандат започва през 2014 година, след като до тогава доктор Урл е бил изпълняващ длъжността в продължение на 7 месец. Предвид това, че ние сме запознати с кандидатурата, приехме изслушването да е по съкратената процедура, чрез обикновена размяна на мнения, вместо да, да следваме пълната процедура по, за едно изслушване. Разменени са вече мнения в предварителен порядък и сега ще имате възможност да повдигнете въпроси във връзка с работната програма на агенцията и в частност стратегическите и цели до 2020 година. И с това веднага бих искала да дам думата на доктор Орл. Добре дошъл за встъпителното му изявление, след което ще приемам вашите въпроси е, по реда на заявеното от вас желание. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за поканата и за възможността, която ми се отдава да кажа няколко встъпителни думи преди да отговоря на вашите въпроси. За мен е чест е, да се срещнем по повод на евентуалното подновяване на моя мандат. Бих искал да опресня паметта ви. Вероятно не се нуждаете от това, но все пак какво е заданието на ЕФСА да консултира политическите решаващи органи относно най-новите постижения на науката, свързана с безопасността на хранителните продукти за човека, за животните, растителна защита. Как вършим тази работа в полза на политиците и на гражданите. Излизаме с научни становища за съществуващите рискове в хранителната разпространителна верига от химически характер, от биологичен характер. Работим по здравето на, на флората. Излизаме с оценки на безопасността по повод на разрешителния процес Ежегодно излизаме с доклад, посветен на зоонозите, на антимикробната резистентност. Всичко това се върши, разбира се, в взаимодействие с други агенции, като например е, Центъра е, за контрол върху заболяванията в Стокхолм, Агенцията за медикаментите в Лондон. Поручваме и нововъзникващите рискове, опитвайки се да изпреварим събитията в хранителната верига. И най-сетне, но не по-малко важно, своевременно общуваме с цялата общественост, специалисти и потребители. През април 2014 година на последното заседание на вашата комисия, тъкмо преди да изтече предходния парламентарен мандат, по повод на тогавашното ми изслушване, аз се ангажирах с четири основни теми на своята дейност. Първо, солидна научна обосновка, разработване на, оц... на оценката на риска в Европейския съюз, независимост, прозрачност и широко общуване с обществеността. Изпълнили ли сме всичко това, тези мои лични обещания? без да навлизам в особени подробности, няколко по-важни неща. Първо, за науката. През тези 4,5 години се изляза с повече от 2000 научни становища. Повече от 2000 и мисля 99 и нагоре процента от тях е, без е, те да породят някакви особени спорове. Тоест повечето от нашите научни становища се приемат безусловно от решаващите органи. Работим по дългосрочни програми, като например за добавките в хранителни продукти и фуражи. Е, излизаме и с неотложни е, становища по повод на епидемии, на, на, на е, хранителни отравяния. Работим и по зоонозите, птичия грип, нодуларния дерматит, чумата по свинете, по-нататък по растенията, ксилела фастидиоза по маслиновите дървета. More in the background, maybe not so visible for, for uh, the interested observers, we are working on guidance document that are, so to speak, the... Освен това, е, работим по документи насоки, инструментариум на оценката на риска. Тези наши документи описват нашата собствена процедура, за оценка на риска. Имам вече цял набор такива документи. Е, някои от тях са, например, за неопределеността при научната оценка на риска. Нашия научен комитет работи усилено по този въпрос в последните години. Работим по подхода, основан на е, научни сведения и доказателства, т.е как да се отнасяме към съществуващите изследвания в научната литература. На последно място работим по биологичната значимост на констатациите. Актуални ли са нашите научни знания? Извън Европа, общувайки с партньори от Китай, Австралия, Нова Зеландия, Съединените щати, получаваме много положителни отзиви за качеството на научната си работа. Някои дори ни казват, ние не развиваме собствен научен потенциал, ползваме становищата на ЕФСА като еталон. И това е, е положителен знак за качеството на научната ни работа. Що се отнася до Европейския парламент, през 2002 година той прие е, едно много мъдро решение с е, приемането на общия закон за хранителните продукти, тогава за създаването на една малка агенция с щат 400-500 е, души. Е, и този модел държавите членки да разполагат със своите национални експерти е, и да ни ги предоставят факултативно, се оказва много ефикасен в сравнение с, например, американския. Ако погледнем 15 години назад, сега ще се удивим колко много работа е извършена с бюджет от 18 на милиона годишно. В Штатите агенциите работят с 5 до 10 милиарда долара бюджет годишно. Огромни организации с повече от 10 000 служители. В сравнение с това, е, нашият е, кадрови и финансов мащаб е пренебрежим и е, успехът ни се дължи изцяло на ентусиазма, проявен и от държавите членки, от техните съответни органи и от отделните експерти, които работят на практика на обществени начала. И тук в този политич, политически форум бих могъл да заявя, че това е свидетелство за Европа в действие, което ни отвежда още към началата на, на европейския проект, към посланията на Робер Шуман. На второ място, изградихме ли оценката на риска в Европейския съюз? Отговорът е положителен. Това постижение не е само наше, разбира се. И сега можем да се похвалим с общи проекти. Back the whole genome sequencing to crisis preparedness exercises. Also here I would like to thank our member states partners и аз дължа благодарност на нашите партньори от държавите членки за непрекъснатата им подкрепа. По третия въпрос за независимостта, откритостта и прозрачността на агенцията, този този път наченахме през 2014 година. Тогава целта беше е, нашите данни и методи да станат обществено достояние, така че интересуващите се да могат да, е, да се осведомяват за, за нашите подходи и да ги репродуцират имаме нова политика на независимост и в тази връзка благодаря на Европейския парламент и на вашата комисия за околната среда за съществено значимата подкрепа. А парламентът ни гласува и доверие по повод на годишната заверка на изпълнението на, на бюджета – Становището на парламента през последните пет години е било без забележки. Въведохме и нов подход на привличане на заинтересованите страни. Повече от 100 организации сега са регистрирани при нас като е, пряко заинтересовани страни. По този начин общуваме по-ефикасно с гражданското общество. Благодарение на което, впрочем, подехме и една уникална инициатива съвместно с Европейския парламент за състоянието на пчелите в Европа, да, да, да, да проучим заболяванията, заплахите, на които са подложени пчелните популации. И това е пореден признак на доверие към нас. А наскоро от Европейския парламент получихме и мандат за хуманното отношение към животните във връзка специално с питомните зайци. Е, но разбира се, откритостта, прозрачността е, не са само цел, а по-скоро предпоставка за същинската задача, а е именно отчетността и отговорността, която носим пред парламента и пред европейския дънакоплатец. Що се отнася до общуването с обществеността и разпространението на информация, това е през последните години е, бе едно от най-големите за нас предизвикателства, имайки предвид многогласието в общественото пространство. Как да бъдем чути сред е, толкова много гласове и източници на информация? Можем ли при всичко това да бъдем удовлетворени? Аз бих казал и да, и не. Yes, because EFSA's work has significantly contributed. Да, защото дейността на ЕФСА в значителна степен допринесе за завишените стандарти за безопасност на хранителните продукти в Европа. Да не забравяме за огромното влияние на нашата хранителна промишленост в световен мащаб, благодарение на износа. Е, далеч по-висока е степента на безопасност и на готовност е, за реагиране в кризисни ситуации. През 2008 година бе проведен преглед на състоянието и ние удовлетворяваме е, препоръките от тогава. Все още, разбира се, има заболявания, има антимикробна резистентност, заболявания по животните и растенията, епидемии – така че не винаги успешно сме разпространявали информация за своите становища по един убедителен начин, а и нормативната ни уредба не винаги е допускала желаната откритост. И ако ми позволете, позволите да коментирам едно по наскорошно събитие. Това е причината, по която се отнасяме така положително към предложението на комисията за прозрачност на процеса на оценка на риск. Е, това е, качествен скок според нас. И колкото по-рано законодателите приемат това предложение на комисията, толкова по-добре за нашата работа. Породени са очаквания, вече за по-голяма достъпност до данните. Жалко би било, ако ЕПСА не може да удовлетвори тези очаквания. От друга страна, ние си даваме сметка, че парламентарният законодателен процес изисква време за постигането на висококачествен резултат. Ние не сме законодатели, ние сме, така се каже, обект на законодателството. И все пак си позволявам да ви призова да отдадете максимален приоритет, приоритетно значение на, на този законодателен въпрос в интерес на гражданите в края на краищата, не, не само и не преди всичко в интерес на агенцията. Позволявам си също така да ви благодаря за всички положени вече от вас усилия и за привързаността ви към тази задача. Две минутки още, ако не възразявате. Да, предизвикателствата, които ни предстоят. Първо, ресурси, бюджет и кадри. Ще се съгласите, предполагам, поне повечето от вас, че ЕФСА не може повече да продължи да работи с 18 милиона евро. Научната комплексност, сложността на научната материя е все така предизвикателство. Ако говорим за най-новите технологии, по-нататък очакванията, безпокойството на обществото са редовно предизвикателство. Е, популяризирането на научните постижения също. Готовността ни за едно неизвестно бъдеще тези предизвикателства предполагат един комплект, един набор от инициативи. Е, ние вече готвим стратегия до 2027 година, но има една нишка е, червена, която обхваща всичко това и аз бих е, я формулирал като сътрудничество без граници. Може би ви звучи до някъде тривиално, но сътрудничеството наистина преодолява всякакви граници. Ако обединим усилията си, с вас в това число, пете агенции фактически, които се отчитат пред вашата комисия, биха могли е, да създадат една виртуална единна агенция. Разбира се, тук не можем да забравим специализираните служби на комисията на Европейската комисия, т.е. И не на последно място, нашите световни, глобални партньори. Трябва да търсим глобални подходи към оценката на риска, към търговията с безплатни хранителни продукти и фуражи. Имаме още много подготвителна работа да извършим, това число по включването на социалните науки в своята дейност, е, новите технически решения, като е, цифрово сътрудничество, компютърен облак и така нататък. По отношение на ресурсите, ние ще се обърнем към вас молба за повече бюджетни средства за напред, за ЕФСА. Повечето от вас са на мнение, че наистина не можем да удовлетворим повече обществените очаквания с този досегашния бюджет. Чест е, е било за мен е, до сега, през последните пет години, госпожи и господа, да взаимодействам с вас. Понякога сме имали разгорещени и дори емоционални спорове но винаги съм оставал с впечатлението за единство в преследване на общата цел, а именно безопасно изхранване на европейските граждани. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря, доктор Урл. Сега госпожа Аюзо, нашият пълномощен представител за връзките с ЕФСА, Госпожа Юзун не присъства, но госпожа Делае ще говори от нейно име. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, дами и господа. Да, действително ще се обърна към господин Норо от е, името на госпожа Аюзо, която не можа да бъде с нас. Първо искам да ви пожелая добре дошъл в нашата комисия и да ви поздравя искрено за назначаването ви от е, управителния съвет в рамките на подновяването на мандата. Отлично е свършената работа от е, хората в агенцията и искам да ви благодаря и за целият свършен труд по осведомяването ни по нея. Действително, като изпълнителен директор сте свършили много работа и сте се сблъскали с много трудности. Обедена съм, че ще продължите да работите за подобряването на дейността на агенцията по време на следващия ви мандат, ако той се потвърди. И накрая имам един прост въпрос към вас, просто важен, във връзка с различните предизвикателства, с които се сблъсква ЕФСА. Ако ви се повери следващия петгодишен мандат, какъв ще бъде вашия приоритет? Благодаря, каза председателката open the floor for members. А сега даваме думата на членовете на комисията за изказвания. Някои вече показаха, че искат да вземат думата. Господин Порч, имате думата. Вие сте първия. Да, благодаря, госпожо председател. Добре дошъл на господин Урл. Мисля, че няма никакво съмнение, че той е е, бил прекрасен ръководител на агенцията до сега. Многократно е, е доказал своята ангажираност и е, готовността да общуваме, така че аз с радост бих потвърдил неговото преназначаване. Това обаче не означава, че сме доволни от всичко свършено и от всичко казано до тук. Разбира се, хубаво е да се отчете успеха, но е добре да се отчетат и грешките. А вие не споменахте нито една. За мен е като представител в парламента е важно да чуем и какви са грешките, които сте допуснали вие и вашата агенция и какви са изводите от тях. И мога да спомена, например, оценката на подсладителите. Какво смятате? Какво е вашето становище? Комисията поиска от вас да направите оценка по... и да излезете със становище. Странно е, наистина. Другият въпрос, който за мен е много съществен, е двойствеността в оповестяването или двете писти по отношение на някои вещества. Мисля, че разбирате какво имам предвид. Агенцията по пестицидите, агенцията прави оценка на пестицидите, от друга страна се правят оценка на биологичните показатели, така че това са, така да се каже, две писти. И понякога това, което чувам е не само нас, но и европейската общественост. И това е втория ми въпрос към вас. по това, което вие ни казахте по отношение на предложението. Това каза и нашият и предишния оратор. Имаме две възможности. Да помислим какво ще правим. Дали да действаме бързо или да действаме качествено. Така че трябва да си помислим какво предпочитаме всички тези дипломатически, диплом, високо дипломатични изказвания много не ни помагат. Ние просто трябва да решим дали да действаме бързо или да действаме качествено. Благодаря. Благодаря, госпожа Майзнер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Орло, че дойдохте при нас и ви благодаря за встъпителните ви думи. Преди няколко години, заедно с госпожа Юзо, бях в сградата на ЕФСА и действително ми се стори, че видях много убедителна дейност. Струва ми се, че видях истинска независимост там. И от тогава аз съм истински поддръжник на ЕФСА. Разбира се, че не всичко е съвършено, но във всеки случай ви се доверявам напълно и се радвам, че съществувате като ЕФСА. Във връзка с комуникацията обаче се радвам, че сте самокритични, но всъщност какво можехте да направите повече? Дали трябваше вие да говорите повече или просто не се чу достатъчно вашия глас? Освен това, казахте, че се иска повече прозрачност и повече данни. Ето въпросът ми. За да разполагаме с повече данни, трябва ли вие да имате повече пари? Или можете да ги произведете е, тези данни е, с нещо друго, по друг начин? Казахте, че 80 милиона не са достатъчни. А колко ви трябват? Какво можете да направите по-добре, ако имате повече пари? в каква степен ще можете действително да продължите да сте в служба на европейските граждани. Благодаря. Thank you. Благодаря, господин Хауслинг. Yeah, господин Орл, благодаря ви, че дойдохте. Благодаря ви, че дойдохте. Мисля, че всички сме съгласни, че ЕФСА е много важна институция и искаме да я подсилим. Последно време Е, вашите позиции не са непременно по посока на неутралността. И за това искам доста предпазливо да се изкажа. Вие сте тук като отговарящо лице на ЕФСА, заемате позиции, които бих нарекал спорни най-малкото. Като критикувате позицията с глифозата, говорите за Фейсбук наука, говорите за собствени интереси и дори да сме предпазливи в изказваните се, е, няма как да не кажем, че това е доста смело е, становище. Говорите за интензивно земеделие. Е, това са неща, които чуваме много по-често от промишлеността. Изобщо всички тези заявления можем да ги чуем в е, устата на е, земеделския отрасъл. Така че вие наистина ли сте неутрален? Мислите ли, че когато става въпрос за такива а, е, спорни сфери, а, вие трябва да заемате подоб, подобни полемични позиции? А, това не вдъхва доверие. Не мислите ли, че за в бъдеще може би ще трябва да се избягва в такива конфликти или спорове да заемате подобни крайни позиции. Ще бъдете ли по-предпазлив или ще продължите по този начин? Разбира се, че ЕФСА изисква доверие от всички, а сега това доверие намаля, защото тези ваши позиции не ни помагат да последваме научно-неутрално становище. И така как вие виждате ролята си за бъдеще? Ще продължите ли а, с а, подобни политически становища или смятате да бъдете малко по-неутрален? По-нататък, от какво има нужда ЕФСА за бъдещите години? Казахте го ясно. Прозрачност. Да, тук има и директива за прозрачност, така че ние гледаме благоприятно на промяна в тази посока. Вчера дори говорихме за това на заседанието си. Още нещо. Когато комисията предприема бързи мерки, ние се оказваме под натиск. И това не ни оставя достатъчно време за анализ. Много бих искал да ви кажа, че парите просто няма да стигнат, не са достатъчно средство, за да се осигури повече прозрачност. И вместо да се мисли само за пари, може би трябва да се мисли за това как по-добре да се организират нещата за повече прозрачност. Мисля, че по този начин ще вдъхнете и повече доверие. И още нещо, което наистина ме впечатлява през последните години. Дали не забравяме принципа за предпазливост и на негово място се вземаме по-скоро с оценка на риска. Това доста ме безпокои, когато чувам декларациите на ЕФСА. Същата ли ще бъде перспективата ви? Това ли ще бъде основният принцип за бъдеще? Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Госпожа Мелиор. Благодаря. Господин Урла, благодаря ви не само за присъствието ви, но и за всичко, което казахте. Благодаря ви, че отново се спряхте на всички тези въпроси, по които сте се изразявали вече преди заемането на длъжността. Мисля, че Европа може да бъде удовлетворена от е, агенцията ЕФСА с такова високо ниво на защита. Аз бих искала вашия мандат да бъде продължен и мисля, че би било добре за една европейска агенция да бъде оглавявана е, от един е, чаровен ръководител с цялата тежест на тази дума, Вие споменахте нещо, на което държа, а именно експертизата. Експертизата на ЕФСА се опира на експертите на държавите членки. Това е нещо, което в крайна сметка ни води до самия източник на проблемите. Можете ли да ни кажете как според вас можем да направим така, че експертите наистина да играят ролята си, а именно държавите членки да влагат повече средства, за да могат те наистина да играят очакваната от тях роля. Нашия колега току-що спомена проблема с прозрачността – но въпросът за независимостта стои също. Независимостта на ЕФСА. Мисля, че има връзка между тези е, две е, понятия и ви моля да ми кажете малко повече по тези въпроси. Благодаря. Благодаря на госпожа Мелиор, господин Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Урло за това, което ни каза и му благодаря и за свършената работа. Преразглеждането на, хран... на законодателството във връзка с храните и дискусиите по този въпрос ме водят до това да кажа, че трябва да изпратим много важно послание към комисията. Комисията не може да продължава да работи както до сега. Вече от години комисията обсъжда вътрешно с заинтересованите страни нещата и след това ни представя някакво предложение – по което ние трябва да реагираме за три седмици. Някои казват, е, ние вече сме обсъждали, вече сме се допитали до заинтересованите лица, но това не е наред. Е, това предложение трябва винаги да се предлага достатъчно на време за да можем и ние в крайна сметка да си планираме програмата. Вижте само програмата на следващото пленарно заседание. От нас се очаква да се произнесем по е, седем големи законодателни теми. Аз намирам, че трябва да работим по-бавно, но по-сигурно, когато става въпрос за законодателна работа. Не бива да се бърза. трябва наистина да изпратим послание към комисията. Парламента иска достатъчно време, за да върши законодателната си роля. И ако искаме наистина въпросите да бъдат приключени, то тогава е трябвало да бъдат е, представени на време. Много от тези досета лежат в комисията от години и накрая ни се представят в последната минута. През май или юни преди изборите и това е невъзможно за нас. Благодаря. Мерси, мадам ла президент. Госпожа Мела, благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Оло, че дойдохте пред нас. Няколко въпроса имам от нашата група. В рамките на реформата по общия закон за хранителната безопасност, как вие възприемате някои моменти от тази реформа, именно управлението на конфликтите на интереси, прозрачността и управлението, които да позволят на държавите членки да са по- добре включени в работата А по, въпроса, по ендокринния въпрос, мисля, че наистина трябва сериозно проучване и след него евентуално ние да върнем нещата с задна дата. По-нататък, във връзка с становищата на ЕФСА и предпазливостта спрямо полинизаторите, ЕФСА ще наложи ли становищата си по-ефективно и ефикасно? Благодаря ви да ни отговорите по тези три въпроса, господин. And, uh, мадам Зомър. Благодаря, госпожо председател. Здравейте, господин Урл. Много се радвам, че ви виждаме отново сред нас. Аз ще се радвам вашия мандат да бъде продължен. Казвам го, защото наистина се отнасям с голямо уважение към вас. към вашите научни познания. Това е много важно, защото вие сте на такава длъжност, която е важна за влиянието върху политическите решения в време, в което самите медии влияят много върху тях. В област, в която наистина научните становища са важни. Опитваме се да променим нещата чрез действие против дезинформацията. Намирам, че вашия научен подход е добра реакция в това положение. Знаем, че научните работници имат нужда от време, за да си свършат работа и ние като политици също имаме нужда от време за това, а комисията не ни оставя достатъчно време. Във връзка с преразглеждането на законодателството, комисията се държи все едно, че тя е законодател и това е неприемливо. Мисля, че трябва да отправим сериозно предупреждение. Разбира се, не говоря за цялата комисия, но а, говоря за Генерална дирекция Санте, здравеопазване. Не можем да продължаваме така. Смятам, че ние като законодатели и съвета също като законодател, ние всички трябва да можем да разполагаме с достатъчно време, за да проучим както трябва всички предложения. съответно предложенията на Генерална дирекция Санте, които не са винаги достатъчно реалистични. Аз не споделям мнението на господин Аслин, а именно, че когато се казва, че биологическото земеделие няма да може да изхрани човечеството и, и, и че това не е реалистично, Алтернативното земеделие има нужда от е, многократно по-голяма площ, за да може да произвежда същите количества. Това се знае. за всичко останало, да, може би действително альтернативното земеделие е напълно легитимно и може да намери мястото си точно така както и класическото земеделие. Действително има благоприятни становища от гледна точка на широката публика във връзка с генните манипулации, защото действително може да се постигне земеделие с по-малко горива, с по-малко пестициди, с е, съответно с по-малко емисии. Благодаря ви. Благодаря ви за двете становища. Господин Ген, искате ли а, и вие да се думата и разбира се, Можете да отговорите, ако имате желание. Благодаря, госпожо председател. Аз съм тук по повод преназначаването на доктор Уру, което комисията напълно подкрепя. Предложението е направено от управителния съвет, а сега парламентът има възможност да чуе разносметката за работата му до тук и как той вижда бъдещото си развитие. Разбира се, повече прозрачност и повече оценка на риска бяха споменати и това е въпроса как ще бъде постигната тази цел. Защото предстоят съществени промени в закона за храните, който е в сила в момента, така ще бъдат дадени повече компетенции, за да има повече прозрачност, от което имат нужда и нашите граждани. Ние приемаме, че и съветът, и парламентът, напълно сме убедени, като са законодатели, имат своята собствена роля и, както споменахте многократно, госпожо председател, не сме доволни от скоростта на приемането на предложението. Липсата на време за от парламента. Той не можа да се занимае задълбочено с това много съществено предложение. Така че ние отговаряме непосредствено на настроенията в обществеността. Комисар, комисията и председателят на комисията Юнкер много сериозно приеха всичко това. Комисията иска да отговори на тревогите на гражданите и да действа съответно. И съответно действието трябва трябва да бъде извършено максимално бързо. И това, на това се дължи а, краткото време а, от а, приемането на поемането на задачата през декември 2017 година и съответно представянето на това изключително амбициозно предложение. Ние в комисията намерихме времето, енергията, за да работим а, по темата и затова а, искаме и парламента, и съвета, да намерят енергията, да намерят ресурсите, които са необходими, за да може максимално експедитивно да се работи по това предложение, което е изключително необходимо. Разбира се, би било добре да има повече време, но се опитваме да се вместим в календара на парламента. Но е необходима амбиция. Това го повтарям непрекъснато изключително важно е всичко, което чухме от доктор Урл. Необходимо е да използваме политическата енергия, която съществува в момента в подкрепа на това предложение. И а, ние апелираме към всички институции да положат необходимите условия, за да а, излезем накрая с а, нещо, което ще бъде огромно постижение за всички европейски институции. За кратко време да успеем да приемем един е, изключително важен акт, който осигурява повече прозрачност в, един много, в една много важна тема. Благодаря. Благодаря за изказването от името на комисията. muss ich mich jetzt mal direkt einschalten. Ähm, ich finde das schon Да се включа и аз в отговор на казаното. Не съм съгласна. Вие казахте, че докладчика и парламента не са достатъчно амбициозни по отношение на работата по закона за храните. Намирам го за неприемливо. Казахте, че в рамките на няколко месеца сте подготвили едно предложение, което ни беше представено, но не сте направили оценка на последствията. Именно там е проблема. Няма последващи действия от страна на комисията, което комисията трябваше да направи, за да оцени какви ще бъдат последствията от този регламент. Именно това води до огромни проблеми и за това смятам, че прибързваме. Ако не можем да се справим с всички аспекти, а, значи нещо липсва. И това само затруднява работата ни ние не работим по едно досие, ние работим по много. И комисията а, ни казва непрекъснато, а, че имаме достатъчно ресурс, но ние нямаме ресурс да приложим а, законодателството, което вече е в сила. И през последните а, години а, нещата определено а, вървят в вървят надолу. По отношение на храните, много от дейностите се извършват чрез актове на, по делегация. Главна дирекция Санте се намесва и ЕФСА трябва да получи повече средства, както чуваме. Държавите членки също трябва да поемат част от задълженията. Ами не можем да приемем, че а, тук чуваме, че а, трябва да се положат повече усилия а, от страна на а, всички нас, за да се отговори на обществения интерес. Разбира се, че искаме да работим сериозно, но искаме да си свършим работата както трябва. Именно за това сме тук и за това трябва да спазваме а, редовните процедури, трябва да участваме в различни а, заседания и нека да кажем, ако се опитаме ако се правят опити да се повлияе на работата ни, като се прибързва и се иска от нас да приемем текст още на първата среща, за нас това е неприемливо. Този документ трябва да бъде доработен, трябва да бъде подобрен и затова искам да се спази процедурата и да се мине през всички необходими етапи. Благодаря. Много бележки, много голям интерес беше демонстриран, така че, доктор Ур, може би вие ще искате да отговорите на поставените въпроси. Най-напред благодаря за интереса, но и за доверието, което изразихте. Ще се върна и наказаното от господин Хойслинг. Но по същество, по отношение на нашата работа. Основата на работата на ЕФСА винаги е била и продължава да бъде качеството на научните предложения. Ако нямаме качествени научни предложения, не можем дори да обсъждаме въпроса. Така че изходната позиция е научната, изходното положение е научната позиция. Понякога нещата са много сложни и по отношение на данните и на методиките, които се използват, но това е нашето ежедневие. Но е необходимо да проявим и новаторство. ЕФСА трябва да бъде готова да приеме иновациите в хранителната индустрия. Тоест, ако ние не можем да направим оценка на новостите в тази промишлена, не можем да оценим рисковете, не можем да оценим влиянието върху околната среда, върху човешкото здраве, примерно какво е влиянието на наноматериалите върху човешкото здраве. Така че това е важно. Важно е науката да бъде на ниво. Втората важна задача за нас е да ангажираме обществото. И тук отговарям на казаното от господин Боц. Дали винаги сме успели да ангажираме обществото? Отговорът е не. Не винаги сме успявали. Но това е предизвикателство, което въжи и за парламента, и за комисията, и за националните политици, и за всички възможни организации по цял свят. Как можем да дадем възможност гласът на фактите, на доказателствата да се чуе. Нямаме вълшебно, вълшебна пръчица, нямаме решение. Прозрачността се казва, че вече не е достатъчна, за да се постигне ангажимента на гражданското общество и така гражданското общество да бъде така да се каже, съсобственик на нашите а, академични постижения, академични научни постижения. Да не говорим с а, студените факти на а, науката, на технологиите, а, а да отговорим на тревогите на гражданите. Ние не сме политики, ни, политици, ние сме научни хора на науката, но все пак трябва да се опитаме да ангажираме повече гражданското общество. Трето, когато използваме съвременни технологии, трябва да използваме всички пробиви на новата, новите технологии, на науката, на изкуствения интелект. Не можем да направим това частично и до някъде, само чрез сътрудничеството на всички, които могат да ни помогнат да създадем един център за изкуствен интелект и да започнем от там, а след това в последствие да бъде включен и човешкия разум. И а, според мене сътрудничеството е а, решителният фактор за работата през 21 век. Това е толкова ежедневно, толкова тривиално, че не се заслужава да говорим за него. Но то не се прави. Не се прави и в нашата дейност. Така че ние общуваме с държавите членки, с Европейската агенция по химикалите, по контрола на храните. Така че трябва да използваме по, повече технологиите, да си сътрудничим по-добре и така да се справим с приоритетите в бъдещата си работа. На господин Бог отговарям, да, правили сме грешки, разбира се, очевидно е, че сме правили грешки, но в известен смисъл подценяваме дебата за глифозата мисля, че научните доказателства за този дебат са солидни и това се потвърждава от всички регулаторни институции по цял свят. Има едно изключение в Световната здравна организация, приемаме го, но навсякъде от Азия до Съединените щати се потвърждават резултатите, които получихме и ние. Така че от научна гледна точка поработихме добре. Що се отнася до популяризацията, до комуникацията, може би има още какво да се желае. Ако ние вие политиците популяризирате тези теми по-добре, това ще улесни нашата работа. Така че не бива да се успокояваме, че ние сме предоставили фактите и толкова. Ние не можем да се справим с политическите разлики. И когато политиците общу... спорят дали трябва да се използват химикали в селското стопанство или не, това не е въпрос на науката. Това е един много политизиран въпрос. И това отразява политическия сблъсък в обществото. Така че според нас първо трябва да се. А, ние да се изкажем по научната стойност, а оттам нататък вече поемат политиците и това не е наша задача по отношение на оценката, оценката на пестицидите се извършва от ЕФСА. Дали това е най-доброто решение, не зная, но така или иначе ние си сътрудничим и с ЕКА и както знаете, имаме документ за това как да се а, прави оценка на биоциди, на пестициди, Вършим го съвместно с Европейската агенция за химическите вещества. Та или иначе, решено е биоцидите и пестицидите да бъдат възложени на две различни институции. Вие ми зададохте един провокиращ въпрос, дали искаме да работим бързо или качествено, а моят отговор също е провокативен, искаме и бързо и качествено. Може би ще кажете, че много ефтино минавам, леко минавам, като ви дам този разговор, но просто искам да подчертая каква е нашата гледна точка. Четирима евродепутати ни изправиха пред Европейския съд, защото не можахме да предоставим информацията, която ни беше поискано от парламентаристите по глифозата. И така се озовахме в съда. Е, не е идеалният случай е, евродепутатите да ни съдят. Това е далече от идеалното. Но имаме правни норми по отношение на прозрачността. Опитваме се да бъдем максимално прозрачни, но разбира се, трябва да вземем предвид и изискванията за интелектуална собственост. И в крайна сметка тази прозрачност, която всички искат, трябва да стане реалност. И имам чувството, че не точно това се цели. Разбирам всичко казано тук, но ако отново се отлагат решенията, ние в ЕФСА отново ще трябва да платим цената, защото отново заклю... обвиненията ще бъдат отправени към нас, че не предоставяме а, достатъчно информация в подкрепа на заключенията си. И съжалявам, че и гражданите а, ще останат с такова впечатление, а, но в крайна сметка вие сте законодателите, вие вземате решенията, а ние се опитваме да ги спазваме по най-добрия възможен начин. Така че ако всички ние имаме е, интерес да се постигне едно качествено решение, това трябва да стане максимално бързо, но разбирам, че и тук възниква едно противоречие. Ораторът не използва микрофон. Отговорът е да, приемам, разбирам, но има очаквания, които бяха създадени в този мандат на парламента. Те няма да бъдат, тези очаквания няма да бъдат изпълнени, така че можете да го наричате отлагане в кавички, ако предпочитате. По отношение на комуникациите може би можем да направим повече. По отношение на антимикробната резистентност, мисля, че популяризираме прекрасно темата. Не мисля, че има някакви слабости в това отношение. Зададохте и много съществен въпрос, колко средства са необходими на ЕФСА. И аз бих искал да направим сравнение между ЕФСА и Европейската агенция по лекарствата. Те имат два пъти повече служители и четири пъти по-голям бюджет от нас. Ние имаме 18 милиона, те имат 380 милиона, те имат 350 милиона. Така че това е. Оттам идва разликата те а, имат възможност да плащат на компетентните институции в а, държавите членки и съответно експертите, с които те работят. Всяка година те плащат между 100 и 150 милиона а, евро годишно, а ние можем да разполагаме с 7,5 милиона годишно в това, за тази дейност. Така че а, какво бихме искали и бихме искали ЕФСА да има един бюджет от около а, 200 милиона. Така ще бъдем готови за бъдещето, ще бъдем готови за кризи, ще имаме методи по отношение на химически съединения и така нататък. Така че това би било едно добро решение за бюджета на ЕФСА. На господин Хойслинг отговора. Много сериозно приемам вашето изказване, защото не искам да влизам в ролята на политик. Това не е моята роля и такава е и природата ми. Съжалявам, че е така. Но вие ми напомняте, че аз не съм парламентарист, аз съм представител на една научна организация и ще обмисля тази тема още по-внимателно, за бъдеще вероятно ще бъда още по-предпазлив. И наскоро в един вестник беше споменато е едно мое изказване и може би вие цитирате немския превод. Аз казах, че органичното земеделие изисква една, едно кръгово, устойчиво развитие, за да изхрани 10 милиона, милиор, милиарда души. Моя първоначален избор не са ГМО-тата но има а, възможност те да се използват, за да се компенсира загубата на реколтата в развиващите се страни, а и да се помисли за а, намаляване на хранителните отпадъци в развитите страни. А, това са въпроси, свързани с ценностите. А ние в научните среди само правим оценки. Мисля, че ще приключа до тук. Не, може би трябва да се върна на още нещо, което вие казахте. Дали ние пренебрегваме принципа на а, превенцията, на предварителните оценки? Не в никакъв случай, но вие използвате нашите научни заключения, вие като политици включвате и други фактори, като економически растеж, околна среда, и тогава решавате дали да се приеме този принцип на превенция. В науката обаче ние работим с по-точни категории, примерно вероятността да настъпи някакъв риск. И това може би трябва да бъде взето предвид и от вас и от комисията. Госпожа, на въпроса на госпожа Мелиор, до каква степен експертите от държавите членки могат да бъдат вдъхновени в, от някакви интереси. Така че ние можем да плащаме на работодателя на експерта, не на самия експерт, а на работодателя на експерта, което до някъде би е, помогнало да се преодолее натиска в държавите членки. Но държавите членки казват, бихме искали нашите експерти да работят за ЕФСА, но те са ни необходими от дома, така че не можем да ви ги отстъпим. И ако има възможност тези хора съответно да получават съответното възнаграждение, те може би ще имат повече желание да работят за нас. И ние използваме, разбира се, имената им при нашите научни публикации, като ги споменаваме ясно и това определено е голям успех. Има 2 милиона сваляния от е, интернет на становищата, научните становища на ЕФСА и мисля, че за експертите е прекрасно и те да участват. Но е необходимо политическо решение от страна на държавите членки и е, ясно да бъде изразено тяхното желание, че те искат да помагат на ЕФСА по отношение на безопасността на храните. Това е важно. Естествено, това е общия ни проект. Разбира се, че държавите членки субсидират ЕФСА и нашата дейност, но ако те престанат да го правят в резултат на економическата ситуация в Европа, не можем да продължим да работим. Просто трябва да пуснем кипенците. Е, не можем да работим без е, експертите от държавите държавите членки и ангажимента на самите държави членки. Мисля, че сроковете за общият закон за храните се обсъждат непрекъснато. Имаше въпрос за конфликт на интереси, за прозрачността. Предложението на комисията е повече прозрачност, повече активно предоставяне на данни, по-активно участие на управителния съвет на ЕФСА при подбора на експертите. Това са много ценни предложения. Вие споменахте че по отношение на пестицидите, по отношение на а, веществата, в, които влизат в контакт с храните, това са все теми, по които ние работим и се опитваме да направим възможно най-добрите оценки на риска по отношение на ендокринните нарушения. А, и заедно с Европейската агенция по химическите вещества, тези въпроси трябва да бъдат а, изчистени. Все още дейността ни не е напълно хармонизирана между двете агенции, но работим по въпроса. Попитахте защо в комисията не се спазват становищата, не се следва становищата на ЕФСА. Мисля, че комисията е права. Тя, разбира се, се занимава с нашите научни заключения, но може да вземе решенията си, като вземе предвид и други други обстоятелства. Ние не сме политическа организация. Други взимат решенията за политическия подход, по който се вземат решенията в обществото. Други го правят, не сме ние. Благодаря, мисля, че с това приключвам. Господин Дорфман, нещо искате да кажете ли? И е е, е, да попитам господин Орл за новите вредители, които се наблюдават в Европа. Международният стокообмен расте и е, по този начин постъпват всякакви е, е, чужди видове насекоми на европейска територия и понякога няма средства за противодействие, тъй като дори и да има технически средства, те все още не са разрешени. Има една процедура за действие по изключение, но пък това обикновено поражда критика. Е, е, е, процедурата по 53 ти член. Има ли някакъв по-ефикасен, -по по-бърз начин за противодействие на тези инвазивни вредители? И твърде често в страните на происход също може да се прави нещо, т.е. могат да се търсят някакви партньорски взаимоотношения за спиране на разпространението. Ако, ако въобще може да се възпрепятства постъпването им на европейска територия, това е най-добрия естествен начин. Да, благодаря ви. Още две неща. Бихте ли казали, че може да се говори за популярна наука, щете науката във Фейсбук, е, която е нонсенс. Е, че нали, ние сме е, истинските учени, другите са шарлатани, едва ли не. Дори в един разгорещен дебат Смятате ли, че е уместно да се говори така? Примерно по повод на никотиноидите и вредата им за пчелите. По-нататък за органичното земеделие се говори, че органичното земеделие е би отнело 6 пъти повече от сегашната обработваема земя. Е, според мен несериозно. Е ние задоволяваме на 80% нуждите си от конвенционално земеделие. След това стои въпроса за е, сериозното намаляване на, на популациите от насекоми в Европа до 70-80% и земеделието не може да няма отношение към това. И моля да, да коментирате. Да, да. They are, I think, mainly directed to the risk managers if it's about the import of... Въпросите, които задавате са трудни. Наистина, вземем регулирането на вноса, това не е работа на ЕФСА. Вероятно двустранно с вас бихме могли да обсъдим как ние бихме могли да пренесем, но, но аз за сега не виждам как. Що се отнася до 53-ти член, ми това е прерогатива на държавите членки. Пак е, не е работа на ЕФСА. Дали може по изключение да се съкрати процедурата за издаване на разрешително? за борба с някакви нови вредители и така нататък. Това не е наша работа, съжалявам. нямам кой знае какво да допринеса. Не, не е в нашите правомощия. Може да ви, да ви разочаровам, но, но това не е наша работа. Ние правим оценка на активните субстанции най, нали, обща оценка за вреда, но, но, но нищо повече. Господин Хойзлинг, аз с удоволствие бих се върнал на този въпрос, но а, трябва да бъда конкретен а, и, и всичко да се протоколира веднага. А, науката във Фейсбук. Тази фраза се роди в Европейския парламент през 2015 година. И тогава аз казах, че ако критиците на ЕФСА отправят писмо, подписано от 96 научни работници, твърдящо, че сме допуснали грешки в оценката си, една седмица след като сме публикували 6000 страници документи за глифозата, то аз не мога да не остана с впечатлението, че тези хора, подписали писмото, не са могли за една седмица да проучат 6000 страници и следователно изразяват мнение, което не, е, не, не почива непременно на факти. И значи, ако науката се превърне в изразяване на мнение, не ми звучи глифозатът или звучи ми глифозатът, това вече ще ми напомня или ще прилича на наука във Фейсбук. Това казах аз. Нали, разбира се, някой може да е против глифозата, нищо против, но това е политическа кампания, това не е наука. Ай, не ни харесва глифозата, ще се борим с него. Отлично. Но това не е наука, това, това не е мнение, основаващо се на научни факти. Моля. Сега, като ще броим кой, кой е, има повече лайка, глифозатът или не глифозатът, това, това е Фейсбук. Това не е наука. And, and, and uh, I think it's on record. Uh, on uh, I think an ex... Казаното от господин Портие. Е, е, е, отличен учен, господин Портие. Аз никога, надявам се, че никога не съм казал нищо лошо за него. Ако, ако твърдите такова нещо и ми го покажете, аз ще му се извиня лично. Но господин Портие, трябва да се знае, е също така съдебен експерт в Съединените щати, което означава, че до някъде е заинтересован. Но това не следва, че е лош учен но определена заинтересованост трябва да се заяви в Европа. Ние в ЕФСА първото нещо, което питаме е това. Заинтересован ли сте? Което не пречи съответния учен да вземе страна, да вземе становище, но това трябва да се знае. Сега, че... <coughs> ние никога не твърдим, че ние сме добрите, другите са лошите. Това, това е неправилно. Ако такова впечатление създаваме, е, значи трябва да променим нещо. Учените трябва да бъдат смирени, но настойчиви. Така, аз казвам една настойчива смиреност. И е, знаем каква е историята на науката. И е, за да не си посипваме главите с пепел утре. Винаги трябва да отсяваме онова, което знаем, онова, което не знаем. И следователно трябва да подхождаме към нещата с подобаващо смирение но, но в същото време да държим на доказаните си мнения. Ако създаваме впечатление за арогантност, то наистина ще трябва да променим нещо. В всеки случай, благодаря ви, че ни предупреждавате. Благодаря ви, доктор Урл. Благодаря и вас, колеги, за участието в този разговор. И разбира се, оттам нататък ще следваме процедурата и ще научите, докторо, какво сме решили. Благодаря ви, с това закривам заседанието. Приятен обед!